Like to... Добър ден. Предлагам ви да вземете местата си и да започнем заседанието. Моля, вземете местата си. I would like to propose everyone to take a uh, seat and start the meeting. Моля всички да вземат местата си, за да започнем работа. I hate this. I think can. <laughs> can. Oh, here. Okay. Thank, thank you very much. Благодаря ви. Отново добре дошли и добър ден. Преди да започнем по същество работа по дневния ред, искам да ви информирам за две промени – Точка 7. Доклада на Кашман ще бъде отложен за известно време до 23 ноември. Имаме предвидена среща на координаторите след заседанието на групата за решение по делегацията към Сицилия. Някои промени са прияти вече с писмени процедури, така че вече не е необходимо. Ако няма възражения, всъщност дневния ред може да бъде прият и можем да започнем работа по същество. Следващата информация е за посещение в Италия. Може би ви е известно, че посещението бе предвидено заради страните от е, Южното Средиземноморие и представители на трети страни, се споразумяхме 12 души от е, нашата група да отидат в Лампедуза, Палермо, Сиси, в Сицилия от 24 до 26 ноември, плюс още много градове. Делегацията ще се състои от 4 е, депутати, един от зелените, един от Северно обедена левица, е един от Альянса на свободните демократи и от социалисти и демократи. Ако приемате, мисля, че можем да преминем по-нататък към точка трета. Изменението на регламент 810 от 2009 година от 13 юли 2009 година за създаване на визов кодекс на общността. Докладчик е Луи Мишел. На първо място ще чуем представено от комисията. Ако представителят на комисията е тук, ще ви помоля да представите предложението на комисията за изменение на този регламент, след което ще изслушаме полското председателство. Комисията има думата. Merci, Madame la Présidente. Euh, благодаря, госпожо председател. Имам честа днес да представя едно първо изменение на визовия кодекс, който е в сила от 2010 година, но един първи доклад за оценка, изготвен от Комисията за прилагането на Кодекса се предвижда за 2013 година, след което може да бъде последван от изменения в Кодекса. Що се отнася до това, какво ще направим с това предложение днес, е да не изпреварваме доклада от 2013 година, а именно защото това законодателство е съвсем ново. Ние не мислим, че това законодателство не съдържа правилни разпоредби, но При прилагането на визовия кодекс първоначално беше установено, че в член 3 става дума за летишни визи и там се съдържа грешка, поради което има някои съмнения във връзка с прилагането на тези текстове от кодекса. Има някои правни неясноти. Това, което искаме да направим като комисия е да направим нещо като корекция, като коригендум в визовия кодекс. Това не е резултат от е, първоначална оценка на прилагането на кодекса. Не. Текстът на нашето предложение е съвсем кратък, съдържа не повече от пет е, страници, но, госпожо председател, аз трябва да направя някои пояснения по тях, за да можете да разберете, за какво става дума точно при тази корекция, която е основно от технически характер? Защото текстът е малко трудно разбираем, особено, що се отнася до обхвата на предложението. Първо искам да припомня, че Имаме регламент от 2001 година с положителен и отрицателен списък. В отрицателния списък са включени страните, за които са необходими визи за влизане в Шенген и положителния списък съдържа държавите членки, чието граждани не се нуждаят от виза за да пътуват в Шенген. И а, тук а, става дума за транзитни пътувания извън Шенген. Тези граждани не се нуждаят от виза, дори когато са в негативния списък. Малък пример Марокко. Марокко е в негативния списък. Това означава, че един мароканец който тръгне от Казабланка и е, стигне в Париж, след което пътува за САЩ, и остане на летището в Париж, в международната транзитна зона, тогава той не трябва да подава молба за виза. Този отрицателен списък в случая не се прилага. Но съществува схващането, че понякога по причини на сигурност или по причини е, свързани с риск от е, нелегално влизане в страната, е необходима виза и за пътници, които са само транзитни пътници през дадено летище, което означава, че за тази цел им е необходима виза за летищен транзит. А във визовия кодекс ние сме включили този вид е, виза. Имаме списък от около 12 трети страни, за гражданите на които трябва да бъде издадено такова разрешение – дори и те да се намират само в транзитната зона на летището в шенгенското пространство. Става дума за граждани на Пакистан, Ирак, Иран и така нататък. Това е част от визовия кодекс. Естествено, съществуват и изключения от това задължение за лица, които са граждани на тези 12 трети страни съществува възможност за специална уредба, когато тези лица биват разглеждани като лица, които не представляват заплаха за обществения ред или които не представляват проблем, т.е. от тях не проистича опасност за нелегално влизане в страната. От текстът следва, че тези, за които е издадено такова разрешение, са освободени от задължението да подават молба за транзитна летишна виза. Давам пример с САЩ и Канада. Тези граждани няма да представляват проблем, ако те се намират в транзитната зона на нашите летища, тогава не им е необходимо това допълнително разрешение. Като четете настоящата редакция на член 3, ще ми направи впечатление, че се предвижда специална уредба във връзка с задължението за специално разрешение за транзитната зона за лица, които имат виза издадена от държава членка на Шенген. т.е не се отнася за Ирландия, Обединеното кралство, Румъния, България и Кипър. Тези страни все още не прилагат шенгенското законодателство. И така ние стигаме до заключението, че когато гражданин на една от тези 12 страни иска разрешение за притежава разрешение за престой или виза е, от САЩ, може да преминава през тези летища без да притежава виза за летищен транзит. Но ако има виза, издадена от Обединеното кралство, тогава тези лица трябва да подадат е, молба за такова специално разрешение, за такава специална виза. Това проистича от факта, че първоначалното предложение на комисията не включва държавите членки, които в този случай е, са шенгенски държави. Трябва да бъде посочено държавите членки на Европейския съюз и това се отнася за е, всички, без значение дали са е, членове на Шенген или не. И тук по време на преговорите отпадна този израз държава членка на Европейския съюз, което води до там, че ние трябва да изменим този кодекс. Решихме, или по-скоро отбелязахме, че наистина е необходима такава промяна и то в разпоредбите за прилагане на този нормативен акт. Наръчника за приложение съдържа административни и практически указания, които не водят до изменение на правните задължения, поради което комисията сметна за необходимо да направи предложение е, с цел да бъде отстранена тази заблуда. По мнение на комисията обаче, това не е израз е, на някаква законодателна воля. Ние не искаме да изключим САЩ, е, е, извинете, Обединеното кралство, Ирландия и държавите, които не са членове на Шенгенското пространство. Не. Е, ние не искаме да предлагаме на тях е, тази е, виза за летищен транзит. Става дума за малка грешка, допусната в е, преговорите между институциите и ние не искаме да изчакваме доклада за оценка през 2013 година, за да поправим тази техническа грешка, поради което комисията прави това предложение. Може би то е доста сложно от технически аспект, но по мнение на комисията това предложение е необходимо за да бъде изяснено правното положение. т.е. лица, които притежават разрешение или виза, издадени от държава членка на Европейския съюз. Това е по предложението и съм на ваше разположение за въпроси. For... Много благодаря на комисията за подробната информация. Давам думата на господин Филип Ясински от съвета и след това Луи Мишел от Либе. Добър ден, дами и господа. Госпожо председател, доста трудно ми е да кажа, че обикновено когато говоря пред членовете на Либи, казвам от гледна точка на съвета, конкретното предложение е от технически характер. Много често се казва това, но в сегашния случай, дори да се използва микроскоп, не може да се намери какъвто, каквато и да следа от политика в случая. Аз харесвам много визовия кодекс. Смятам, че това е един чудесен инструмент, който е договорен в между съвета и парламента и улеснява живота на хората, които искат да влязат в Европейския съюз, както и на служителите. Мисля, че с такова едно техническо решение можем да се опитаме да направим кодекс още по-добър. И последното изречение от моя страна. Имахме възможност поне два пъти в съвета да се запознаем с това досие. На практика държавите членки не въведоха предложения за промени в самото досие. Те харесаха това, което получиха от комисията и предполагам, че в следващите няколко дни това досие ще отиде на ниво Корепер, за да бъде официално прието. Предполагам, че няма да се изненадате, ако видите някои много дребни редакторски промени или по-скоро корекции. На практика това, което е договорено с комисията, може да се каже по малко по-различен начин, но по принцип съдържанието на досието остава абсолютно безупречно от гледна точка на държавите членки и съвета и всъщност много се радваме да получаваме такива предложения. Благодаря, госпожо председател. Particularly... Благодаря ви аз. Благодаря ви за коментара, че обичате визовия кодекс. Това е чудесно. Преди да дам думата на Луи Мишел, бих искал да кажа, че Току-що бяхме информирани, че днес няма превод на румънски. Това се разбрах в последния момент преди да започне заседанието, за което се извинявам. И сега можем ли да продължим? Искам да дам думата на Луи Мишел, който е докладчика по този регламент. И след това, ако има някакви коментари, ще имаме известно време за дискусия. Euh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за така прецизното представяне на предложението за изменение. Вие чухте, че става дума за предложение за изменение, което е изключително ограничено по характер – беше изяснено, че става дума за изменения от технически характер в разпоредбите за а, визите за летищен транзит и мисля, че мога да кажа, че тази корекция няма да промени практиката в държавите членки. Мисля, че е важно да се отбележи този факт. Изменението на регламента предвижда държави от трети страни, които имат виза или разрешение за престой, издадено от държава членка, която не прилага още цялото шенгенско законодателство, като например Обединеното кралство, Ирландия, България и така нататък, те да бъдат освободени от задължението за виза за летищен транзит. И по тази нова разпоредба един иракски гражданин, който има виза издадена от България, например, може без виза за летищен транзит е, да премине през летище на територията на Шенген. Това е логично и е, наистина някой, който вече е, притежава виза, не би трябвало да бъде контролиран още веднъж, след като вече е бил е, проверен и контролиран и е, е установено, че не представлява риск е, за непозволено влизане в е, страна членка на Европейския съюз. Аз приветствам това предложение и се надявам, че бързо ще постигнем споразумение по него. Още веднъж повтарям, това е техническо изменение, което обаче има известно въздействие по начин, върху начина, по който е, се третират хората и това е много важно. Аз съм за е, това изменение да бъде прието възможно най-бързо и е, смятам, че ще можем да постигнем споразумение. Това вече беше отбелязано и мисля също, че трябва да се опитаме до края на ноември това предложение да бъде прието. Ако можем да гласуваме, е, тук ми казват, е, че времето е твърде малко, но смятам, че трябва да се опитаме да бъдем максимално бързи. И представителят на комисията каза, че това предложение за изменение не е свързано изобщо с е, обявената оценка на визовия кодекс, която ще отнеме е, около две години, т.е. тя ще бъде представена след две години, така че тази корекция, това изменение не би трябвало да се забавя по тази причина. Но е, вече бяхте осведомени прецизно за тази ситуация. Благодаря. Има две изказвания, госпожа Зомер и след това господин Санчо. Vielen Dank, Frau благодаря, госпожо председател. Моите въпроси получиха вече в по-голямата си част отговор, след като изслушахме представителя на комисията – кой обаче е допуснал тази грешка? Това е интересно за мен, защото тя трябваше да бъде забелязана. Е, да, разбираемо е, когато се приемат е, разпоредби за прилагане на нормативен акт в практическото приложение да направи впечатление някаква грешка. Обаче по принцип аз мисля, че тази грешка можеше да бъде избягната защото е очевидна. Така че искам да попитам как се е стигнало до тази грешка. Представителят на съвета каза в заключение, че съветът на министрите е вълдушевен, е, занимал се е два пъти с това досие, но мисля, че формулировката е трябвало да бъде друга. Представителят на съвета, клати глава, може би бихте ме коригирали, може би съм разбрала погрешно, е, когато ставаше дума за друга формулировка. Както преждеговорившият, аз също смятам, че става дума за техническо изменение, което няма да представлява голям проблем, но все пак имам въпрос към комисията. Както разбрах, наред с това техническо изменение – ще трябва да се заличат някои части от текста, а именно позоваването на данни от е, договора за Европейското економическо пространство. Защо това трябва да се прави? Е, на този, отговор, на този въпрос бих желала да получа отговор. Е, Благодаря. Ще помоля и комисията и съвета накрая да се изкажат. Господин Санчо, моля. Merci, Madame la Présidente. Je parlerai en français parce que... Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. След като Румъния не е член на Шенгенската зона, ние явно нямаме право и на превод. Може би някой от е, преводачите е задържан на границата. И така, освен тези технически изменения, това предложение всъщност има символично измерение, като предлага, че всички държави членки трябва да бъдат третирани равносилно, без каквато е дискриминация, независимо дали са членове или не на шенгенската зона. Също така трябва да имаме предвид, че Румъния и България възнамеряват да се присъединят към шенгенското пространство? Или, може би, както и да е предстоящи реформи на разпоредбите в шенгенското законодателство, трябва да осигурят да няма двойни стандарти. Така че смятаме, че тези технически изменения са изцяло приемливи и ние ще ги подкрепим, за да може да се гарантира, че Шенгенския кодекс наистина да бъде надежден и приемлив. Никакво символично значение няма, казва председателя липсата на превод. Госпожа Каас, иска думата. Yes, uh, yes, I also had number... Да, също имах редица въпроси, но след представянето на, на съвета и комисията аз получих вече отговори на тези въпроси, така че нашата група подкрепя всички предложения. Смятаме, че това ще бъде добре за пътуващите. Искам да използвам тази възможност и да споделя с вас собствения си опит, когато се връщах преди една седмица от Страсбург. Трябваше да мина през Хелзинки заради климатичните условия и там просто няма транзитна зона. Трябваше да излезем от летището и след това да влезем отново. Така че това са проблеми на летищите, които може би комисията трябва да разгледа. Thank you very much. Mr. Благодаря много, господин Трианта Филидес. Благодаря, госпожо председател. Просто исках да благодаря на представителите на комисията и на съвета за ясните обяснения. Напълно съм съгласен с процедурата, разяснена от докладчика. Моята страна, Кипър, е, щеше вече да се присъединила към шенгенското пространство, ако нямаше е, окупация на част от острова. Тази корекция премахва важна грешка, така че я подкрепяме. Моята група подкрепя председателката. Благодаря. Виждам, че има широка подкрепа. Все пак имаше няколко въпроса към съвета и комисията, така че нека да дам думата първо на комисията и след това на съвета. Благодаря, госпожо председател. Най-важният въпрос. Кой е отговорен за грешката? Мисля, че няма нужда да си губим времето с това. Законотворчеството е доста сложен процес с много участници. Юристите, лингвисти също носят своите отговорности. Не е ясно точно какво се е случило. случило. Изглежда, че в един момент текстът е бил преформулиран. Не мисля, че си струва да търсим кой е виновен. Що се отнася до споменаването на договор за Европейското економическо пространство, той може да се, той може да се заличи, тъй като в член 3 вече са покрити всички държави членки, независимо от това дали те са държави членки на Шенген или не, като Великобритания и Ирландия, или пък държави членки, които са на път да се присъединят, но все още не са се присъединили. Работи се и с понятие държави членки на Шенген. Шенген с него покриваме и асоциирани страни като Исландия. При всички положения, опоменаването на договора за Европейското економическо пространство вече не ни е необходимо, тъй като всичко покрито от това по опоменаване вече е покрито от други елементи на текста и този текст остава излишен. Благодаря. Давам думата на господин Ережински, представител на председателството. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на госпожа Замер за добрия въпрос. Ще ви дам информация незабавно, ще получите и по формален път информация, когато дойде време за това. Тук става дума за една техническа корекция в прембила на текста към точки 10 и 11. Там се споменават членове 3.2 и 4.2 от договор от 2005 година за присъединяването вече е, се налага да се промени е, този, тази препратка и е, тя да стане 3-1 и 4-1, за да може всички препратки да са коректни. Най-важното тук е член 1 и той да остане незасегнат. Председателката. Господин Мишел, искате ли думата за коментар? Съвсем накратко, нека да благодаря на комисията и съвета. Благодаря и на останалите колеги, които се изказаха за подкрепата, която предоставят на тази, за тази техническа корекция. Съвсем скоро ще представя проекта доклада на членовете на Комисията по граждански свободи и се надявам че в края на ноември можем отново да го а, обсъдим в комисия, за да се придвижим бързо напред, за да не остава тази техническа грешка твърде дълго в законодателството. Председателката. Благодаря много. Както спомена докладчика, ще се опитаме да приключим работата по тази точка до края на годината. Следващата точка. Изменение на регламент на на регламент във връзка с Калининградска област и погранични райони. Господин Трианта Филида се докладчик. Давам думата на докладчика, след това на комисията и председателството и след това ще пристъпим към дискусия. Господин Трианта Филидис, благодаря, госпожа председател, както и предходната точка. И тази е, е не е противоречива. Целта е да се премахнат бариерите пред е, дълго пред е, съществувалите е, вече, съществуващите от дълго време социални, економически и културни връзки на пограничните населения. Става дума за трафика в пограничните райони и за дефинирането на местните погранични зони. Целта е с тази корекция да се направи изключение за цялата Калининградска област и е, тя като цяло да се разглежда като пограничен регион, за да може да няма фрагментация на региона и да може жителите на този регион да се придвижат, придвижват спокойно без да трябва да вадят визи. Целта е да се облегчи придвижването на гражданите на Калининградска област а, с различни средства на транспорт. Споразумението между Европейския съюз и Русия от 2007 година не успява да направи това. Затова ви препоръчвам да подкрепите това изменение на регламента по следните причини. Първо, така по-лесно ще се придвижват хората в този регион, ще се подобрят добросъседските отношения и ще се допринесе към областта на правосъдието и просперитета. И ще се помогне тя да надхвърли границите на Европейския съюз. Благодаря много, каза председателката. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря много, съвсем накратко. Приветствам проекто резолюцията. Тя подкрепя предложението на комисията и отново нека да потвърдя, че а, тук става дума за отделен случай, който по никакъв начин не е прецедент за бъдещи предположения. Благодаря много за краткия коментар. Господин Ержински от името на председателството има думата. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати. Втори път се изказвам днес. тъй като всички е, точки, е, по които работи Комисията по граждански свободи днес, са в моята област. На 27 октомври съвет се занимава с въпроса за Калининград на ниво министри. Много се радвам и съм благодарен от името на цялата полска делегация, че успяхме да постигнем успех и да подпомогнем онези добросъвестни пътници, които биха искали да се възползват от тези облегчения на пътуването. Нека да ви обърна внимание на два въпроса, които са много важни за разбирането на протеклите в съвета в преговори. Първо, съвме... проекта за съвместна декларация, договорен миналата седмица в съвета. В този проект се заявява, че трябва да се наблюдава много внимателно как се прилага този инструмент. Това е много важна част от решението, договорено между държавите членки и комисията. Втората част от решението на политическо равнище е съвместната декларация, представена от полската делегация. Казаното от Полша е следното. Полша няма да прилага само изискванията на регламента за защита на границите от 2006 година, но ще прилага и допълнителни мерки, за да може да се осигури оперативно защитата на сигурността и спазването на мерките по миграцията в този регион. Готов съм да отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря. Much, uh, yeah. uh, you have the floor. Uh... Благодаря много. Имате думата за коментари. First, please. You have the floor. Yeah, Thank you. Uh, I didn't understand the first. Okay. Господин Илчев, благодаря много. Не разбрах, че давате думата на мен. Аз съм докладчик Сянка по този доклад. и Искам да благодаря на господин Кирияко Стрианта Филидис за това, че свърши отлична работа, въпреки че а, темата е сравнително ограничена. Включването на областта Калининград и някои полски региони в пограничните региони по този регламент ще е добро не само за Калининградска област, но за целия район. Мисля, особено от економическа гледна точка. И мисля, че тук говорим за един подход в областта на реал политиката, който трябва да се подкрепи. Много се радвам, че добре си сътрудничихме при подготовката на доклада. Напълно подкрепям доклада и нямам намерение да подавам изменения. Благодаря. Благодаря много, господин Базотил. Искам аз да подкрепя, под, да потвърдя подкрепата а, от страна на НП, казва господин Базотил. Съгласни сме, че едномилионното население на Калининградска област не трябва да остава в изолация и затова подкрепяме предложението. Дори полската ни делегация е доволна, така че го подкрепяме. Благодаря много, госпожа Занока. Благодаря много. Съвсем накратко ще се изкажа, тъй като вече говорих, когато обсъждахме темата първи, за първи път като член на делегацията Европейски съюз Русия посетихме региона, видяхме какви са затрудненията по границата и знаем, че с тези мерки нещата ще се облегчат. Председателката, благодаря много, ако няма коментари можем да преминем нататък, тъй като нямаше въпроси повдигнати към по този е, доклад. Нека само да спомена крайния срок за измененията 9 ноември 12 часа. И тези изменения не могат да се подават по а, формат 84AM, а трябва да се подават в формат а, документ на Word. Това е. Преминаваме към пета точка. Доклад за гражданството на Европейския съюз за 2010 година. Премахване на пречките за превъжняване на правата на гражданите на Европейския съюз. Докладчикът тук е госпожа Станока, Нека да и дам думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Както виждате, това е становище на комисията Либи по доклада, който ще бъде изготвен от комисията за петиции. Аз съм също така и член на комисията по петициите и съм докладчик в сянка на настоящия доклад на госпожа Валиан от моята политическа група. Надявам се, че нашето сътрудничество ще бъде достатъчно добро. И ще направим някои полезни предложения. Становището се състои от 6 точки и ще започна от последната, която гласи, че комисията не е била достатъчно активна в разглеждането на тези проблеми и нарушенията, свързани с правата на гражданите. Така че ние призоваваме комисията да действа по-активно в каква насока трябва да действа. От една страна, това касае проблема, свързан с свободното движение. В точка трета изразяваме нашата загриженост от слабото прилагане на настоящите директиви, по-конкретно директивата за свободното движение – което причинява много проблеми във връзка с свободното движение, както и с другия права на гражданите на Европейския съюз. И ние призоваваме всички страни цялостно и точно да транспонират и прилагат достиженията на правото на Европейския съюз. Вторият проблем и е свързан с правото на гласуване Както знаем, европейски граждани, които пребивават в други страни, теоретично имат право да участват в местните европейските избори, но все още на лице са редица проблеми при упражняването на това право. Ние подчертаваме, че все още е много малък брой на европейските граждани, които упражняват правото на гласуване. ако страната на пребиваването им не е същата, каквато е страната на тяхното гражданство. И в това отношение има редица проблеми, които са ни добре известни. Когато упражняването на това право е свързано с някои бюрократични и технически пречки. Ние призоваваме комисията и държавите членки да насърчават участието в такива избори. Друг един проблем във връзка с тези права е правото на граждани на лицата без гражданство, които пребивават постоянно в държавите членки във връзка с упражняване на правото на гласуване в определени отношения. Ние призваваме европейските институции и държавите членки да приведат съответствие правата на граждани на трети страни, които постоянно прибивават в Европейския съюз с правата на гражданите на Европейския съюз. В този смисъл ние призоваваме държавите членки изцяло да приложат препоръките на международните организации, касаещи хармонизирането на правата и по-конкретно правото на гласуване при местни избори. И още една препоръка която сме включили в точка 5. е свързана с упражняването на правото за консулска защита, когато граждани на Европейския съюз се нуждаят от такава защита и когато няма консулско представителство в трета страна на страната на гражданство, представителство на страната на гражданство, тогава правото на консулска защита се осъществява от друга държава членка, която представлява на място консулския орган. Това са основните предложения. които ние предлагаме като становища на Комисията по граждански права и се надяваме те да бъдат включени в доклада, изготвен от Комисията по петиции. Много ви благодаря. Имаме време за въпроси и коментари. Госпожа Зонер. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя някои коментари във връзка с доклада и то в следния дух. Темата е доклад за гражданството на Европейския съюз, по-малко пречки за упражняване на правата, проистичащи от това гражданство, но също така и за самите граждани, както разбирам. По тази причина, според мен, някои неща в доклада са излишни. Например, точка 2, където става дума за лицата без гражданство, това не е свързано изобщо с правата, проистичащи от европейското гражданство. И също точка 1 в последната част от изречението, където се споменава, че гражданите на трети страни с постоянно местопребиваване в Европейския съюз трябва да имат права равни на тези на гражданите на Европейския съюз. Е, извинете, но това е доста опасно. Според мен е, това също е неуместно. Това, което според мен е, е добро и уместно е, че в точка трета, където става дума за нея достатъчното прилагане на действащите директиви, особено на директивата за свободното движение, това би е го приветствала, но тук трябва да бъде вписана и директивата за услугите, но според мен тя не е толкова свързана с работата на тази комисия. В точка 4 се застъпва схващането, че комисията и държавите членки трябва да се погрижат гражданите на Европейския съюз, които живеят в друга държава членка, различна от родната им страна, трябва да могат да участват в изборите за Европейски парламент и в общинските избори. Не знам какво комисията може да направи тук. Това е задача на държавите членки, на регионите, но най-вече на общините, които обикновено организират тези избори. Може би тук трябва да се внесе изменение и освен това в точка 6 е, там формулировката според мен е доста неясна. Мисля, че или трябва да бъдат посочени конкретни примери, или една такава общо формулировка просто да не бъде включвана в становище като това. Благодаря. Много ви благодаря. Още коментари, господин Лучев. Първо. Ще говоря в качеството си на докладчик Сянка от е, Алде. На първо място искам да благодаря на докладчика госпожа Данока за извършената от нея работа. Измежду многото важни неща искам да подчертая три. На първо място. Около 25% от общия брой на петициите, получени в парламента, са свързани с проблеми с свободното движение. Очевидно, ще продължаваме да се сблъскваме с този проблем и следващите месеци и години което означава, че гражданите всеки ден се сблъскват с повече проблеми, което е свързано с липсата на и прилагане на сегашните директиви и регламенти, които вече са прияти. Следователно, ние трябва да настояваме комисията много отблизо да следи спазването и прилагането, както и финализирането на доклада ще бъде много добър претекст е, да се засилят тези усилия с подкрепата на комисията. Някои държави членки действат е, сякаш изобщо няма директива за свободното движение или просто не е необходимо да я спазват. По време на криза европейските институции и държавите членки трябва наистина да бъдат активни за спазването на основните права и свободи и това е всъщност ключа към съвременното гражданско общество. За жалост обаче забелязваме една отрицателна тенденция от държавите членки към не спазване правата на гражданите на Европейския съюз и в този смисъл доклада дава много тревожни сигнали. На второ място, ромския въпрос. Дори с продължаващите национални ромски стратегии, все пак те зависят от програмата на Европейския съюз. Много сериозни усилия трябва да бъдат положени в областта на жилищно останяване, здравни грижи, свободно движение. Наистина държавите членки трябва да помислят за социалното обхващане на ромските лица, което е най бързи начин да се интегрират в обществото. Също времено, пред, предупреждението, което произтича от доклада е, че ромският въпрос ще бъде положително улеснен, ако гореспоменатите права бъдат гарантирани за ромските граждани на Европейския съюз на равнопоставена основа. И на трето място, информацията за правата на европейските граждани. Голям брой от европейски граждани, които пребивават в друга държава членка, не са добре информирани за своите права. Държавите членки трябва да засилят и подобрят тази информационна система, особено в областите, в които европейските граждани първоначално срещат проблеми като отхвърлен или отказ на права, като права на работа, здравни грижи, семейно положение и така нататък. Най-тревожно е, че съществуващите административни процедури в някои държави членки са толкова временки, че понякога се равняват на отричане на гражданските права. Това е една просто е, елементарна бюрокрация, но тя трябва да бъде третирана по съответния начин. И това са само някои от въпросите, по които аз възнамерявам да внеса изменения и се надявам, че с е, помощта на всички колеги ще можем да подобрим положението на европейските граждани, като, разбира се, основаваме нашите предложения на доклада. Много ви благодаря, госпожа Алфано. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям всичко отново, защото колегата Илчев вече спомена много важни и правилни неща. Първо искам да благодаря на госпожа Зданока за предложението или по-скоро за предложенията, но искам да посоча също, че според мен точка трета от текста трябва да бъде изменена. Там става дума за свободното движение на хора, имат се предвид граждани на Европейския съюз и техните семейства. Както каза колегата Илчев, има множество проблеми в това отношение, най-вече свързани с ромите. Но, както казах, е, това е аспект, който също трябва да бъде взет предвид и той се отнася за а, а, хомосексуалистите и лесбийките. И има много държави членки, които не осигуряват свободно движение нито на ромите, нито на хомосексуалистите и лесбийките. И мисля, че в Европейския съюз ние не трябва да се опасяваме да изобличим тези страни, защото в крайна сметка те са държави членки на Европейския съюз. За това искам да посоча, че ще внеса някои изменения в този дух и се надявам, че колегата Зданока и останалите колеги ще подкрепят тези мои изменения. Благодаря. Next. Госпожа Пападополо. Διάβασα προσεκτικά τη γνωμοδότηση και θα ευχαριστήσω την συγγραφέα για αυτόν τον благодаря. Внимателно изчетох този доклад. Искам да благодаря на докладчика. Аз се съсредочих основно върху правата на европейските граждани, а не на тези от трети страни, защото има други директиви, които разглеждат въпроса за гражданите на трети страни. Мисля, че тази директива трябва да се насочи основно към свободното движение на европейските граждани. Докладът от 2011 година за европейското гражданство посочва, че гражданите на Европейския съюз, когато желаят да упражняват своите права на единия пазар, се сблъскват с много проблеми, независимо дали са потребители или като фирми или като работници, се сблъскват с много проблеми. Така че наистина трябва да разгледаме тези препятствия и да помислим как можем да ги премахнем. Проблемът не е в липсата на законодателство. Проблемът се състои в това как се прилага законодателството, как да се гарантира упражняването на правата на европейските граждани. И това, което виждаме тук е правила, които трябва да бъдат актуализирани или радикално променени. Защото трябва да се приспособим към съвремието и трябва да гарантираме правата на нашите граждани. Проблемът е, че много от гражданите просто не са достатъчно информирани и не, не осъзнават какви права имат. Аз съм докладчик за доклада за 2013 година, доклада за европейското гражданство. И смятам, че основното дарение трябва да бъде по информиране на гражданите за това какво може да им предложи Европейския съюз като свои граждани. Ние трябва да подкрепим упражняването на индивидуалните права – защото точно там хората се сблъскват с проблеми. Когато говорим за гражданите на трети страни, това е добре. Аз се уважавам тази тема, но основното за нас са правата на гражданите на Европейския съюз. Например, в Кипър. Без да отивам по-нататък, при нас няма свободно движение – Ние не можем вече от 37 години да се движим свободно дори собствената си страна. Тук има много хора, които добре знаят, че като европейски гражданин аз имам много печки да се движа в собствената си страна. И всеки път, когато говоря по този въпрос, и във връзка с правата на гражданите на трети страни, аз виждам една трагична ирония, защото европейските граждани виждат как нашите собствени права биват потъпвани. Така че настоявам за повече информация за европейските граждани, за да разбират и познават по-добре своите права и да могат да ги прилагат. Следващия оратор. Благодаря на оратора. Заедно с е, съдокладчика от нашата група, ние възнамеряваме да внесем няколко изменения. На пръв поглед, това, което виждаме в този текст, е добре, добре балансирано. По принцип, е, нашата група ще го подкрепи. Председателят, благодаря за всички коментари. Има някои оспорвани моменти, дадени са и някои предложения, които ще бъдат включени. И така давам думата на госпожа Данука, която да отговори на всички тези въпроси и предложения, след което ще продължим. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците в Сянка и на всички колеги, които направиха предложения. Благодаря ви на всички. Аз съм готова да проведем обсъждания и за внасяне на изменения в този кратък документ. Да, наистина на първо място трябва да помислим за правата на гражданите на Европейския съюз. Смятам, че ние правим точно това в настоящето становище. Ако искаме да отговорим на някои проблеми, като например правото на свободно движение, аз приветствам вашите предложения. Това е становище на комисията Либе. Следователно, отчитайки споменаването на всякакви други права, които са предоставени от директивата за услуги или от други директиви, в крайна сметка се надявам, че ще бъдат включени в текста на доклада. Но просто това може би не е основният въпрос за нас. Може би не е комисията ли би трябва да прави тези предложения. Поне така смятам. Ако не съм права, можем, разбира се, да обсъдим нещата и да финализираме предложенията си. До голяма степен съм съгласна и, разбира се, приветствам предложенията ви, които касаят споменаване конкретно на проблема с ромите. Нека наистина да говорим по този въпрос, както и за ромите и за хомосексуалисти, всички тези категории, които се сблъскват с все повече проблеми, най-вече по отношение на свободното движение на двойки. Това е също нещо, което конкретно може да се спомена е по конкретен начин. По проблема за граждани на трети страни и тяхното споменаване тук, трябва да ви напомня, че понятието граждани на трета страна се споменава или дефиницията обхваща всъщност не само граждани на други държави, а и лица без гражданство. И като цяло това са лица, които постоянно пребивават в Европейския съюз. Тук се говори само за постоянно пребиваващи. Тези категории лица разбира се имат права, които са обхванати в директива 189. Но ако говорим за техните права като постоянно прибиваващи, и, интегрирането им в общностния живот, в живота на общините и регионите, и говорим само за местни избори, Това е насока, която според мен и според е, моята политическа група е посоката, която трябва да следваме. Разбира се, може да говорим за формулировките. но дори и този момент всъщност показва новото качество на европейското гражданство в съпоставка с гражданство на определена страна, тъй като тук говорим за права на граждани на Европейския съюз в целия Европейския съюз. По наше мнение трябва да се споменат също и другите постоянно пребиваващи в допълнение към гражданите на Европейския съюз и балансирането на, тях, на техните права с тези на гражданите. По отношение на споменаването на комисията, разбира се, можем да говорим по този въпрос, но в конкретните проблеми, с които се сблъсква в комисията по петиции, благодаря на колегите, които споменаха това, когато граждани на друга държава членка срещат проблеми при упражняване на правата си на гласуване, ако не живеят в собствената родна държава членка. Наистина има някои бюрократични, бюрократични проблеми и комисията като пазител на договорите и като пазител на правата на европейските граждани, според мен трябва наистина да бъде спомената като орган успоредно на държавите членки, който трябва да се грижи и да осъзнава тези проблеми. Това обаче също е въпрос, който можем да продължим да обсъждаме. И така, аз съм готова за такива обсъждания. Приветствам вашите предложения за изменения и ще Работим така, както пожелаете. Председателя, предполагам, че ще имате наистина въпроси към докладчика в сянка. Виждам обаче, че Сара Латфорд иска да се включи, а след това ще дадем думата на комисията. Много съжалявам, че не чух представянето на госпожа на докладчика. Ahead of shadow It was, it was uh, the final comment. We are... Всъщност е, това беше последен коментар. Помоля господа Занока само да обобщи. Да, аз може би закъснях, но вие сте подранили. Нека все пак да направя един кратък коментар. Благодаря. Моля да ме извините. Просто искам да подкрепя представеното от госпожа Занока по този доклад на Комисията за петиции. И след като съм запозната с част от работата в Комисията по петиции, аз конкретно съм работила по някои въпроси, свързани с разрешение за прибиваване на граждани, получаване на визи, защото тъй като съм от Великобритания, има много избиратели в Лондон, които имат членове на семейството в Шенгенската зона и с това са свързани проблеми. Много избиратели имаме, които имат проблеми във връзка с признаване на бракове от един и същи пол или регистрирани партньорства в Великобритания, и те не се признават, когато се придвижват в други страни. Всички сме запознати с величината на трудностите, които нашите граждани преживяват. През 2011 година това е крайно неприемливо. Наистина, много години след като за първи път бе изкован термин европейско гражданство, всъщност това са вече 7 години след е, като бе прията директивата за свободно движение, за жалост без процедура на съвместно на движение, защото ще, ще да бъде по-добре. И все пак толкова време след това има практически препятствия, с които се сблъскват хората. С всички други проблеми, които в момента вървят в еврозоната и в Европейския съюз, ще бъде наистина много добре, ако може да демонстрираме пред своите избиратели, че тази част от европейския проект наистина действа. И то така, както е предвидено. Така че настоявам и призовавам Европейската комисия. Знае, разбира се, че те очакват приложение от е, държавите членки, но те трябва наистина да бъдат е, много бдителни и съвсем енергично да предприемат процедури срещу нарушенията, защото не можем просто година след година да повтаряме ужасно положение, положението, толкова много пропуски има в изпълнението. Ние наистина трябва да чуем, че комисията вече предприема мерки и то законови действия за неприемливите пречки пред свободното движение. Това включва и признаването на статута на лица в бракове от един и същи пол, както и граждански партньорства. И да не се отлага този въпрос с извинението, че всички семейни адвокати са доста ангажирани. Всъщност това е въпрос на отговорност на Европейския съюз по свободното движение. Чували сме много пъти комисията, но все пак искаме да видим действия от тяхна страна по отношение на прилагането на държавите членки, които не изпълняват задълженията си. Благодаря много. Мисля, че всички споменаха, че има проблеми с приложението на директивата за свободното движение. Нека да се обърна към представителя на комисията. Моля ви да отговорите на зададените въпроси. Бяхте призовани към действие. Имате думата, госпожо Георгиадо. Thank you. Yes, indeed, the whole point of the citizenship... Благодаря. Действително, основният смисъл на доклада за гражданството бе да започне процедурата на идентифициране и премахване на важни препятствия, свързани с гражданството и правата, обвързани с него. Е, вече от 20 години има европейско гражданство. И този доклад има за цел европейските граждани действително да могат да упражняват правата си. За това приветстваме е, реакцията на парламента и очакваме да работим добре заедно, за да напредне работата по процеса. По конкретните въпроси, повдигнати в проекта доклада. Първо, комисията си дава сметка, че положението на лицата, принадлежащи на етнически малцинства, живеещи постоянно в дадена държава членка, без да имат гражданството на тази държава членка е една чувствителна тема. Не трябва да забравяме, че условията за придобиване и губене на гражданство на дадена държава членка се регламентират изключително от правото на държавата членка. Всяка държава членка има право сама да реши как и дали да дава гражданство на определени лица, включително и на лица без гражданство. Държавите членки имат изключителни права във връзка с условията за участие на лицата, не притежаващи гражданство в, на съответната държава в местните избори. Граждани на Европейския съюз, живеещи в други е, държави членки, на Европейския съюз имат право да участват в местни избори, дори да нямат гражданството на съответната държава членка. Въпросът е обаче, че правата на граждани, които не са с гражданство на държава членка на Европейския съюз, техните права попадат извън обхвата на европейското право и директивата за свободното движение. Е, по отношение на тази директива, комисията налага строга политика за приложение и тя постига е, големи резултати. Голяма част от държавите членки или вече са променили законодателството си, или в момента са в процес на измене на, на законодателството, така че да се осигури свободно движение. Целта е, е държавите членки действително да спазят платите ангажименти. Що се отнася до държавите членки, които все още не са постигнали това, вече е започнала процедурата за нарушение. От април до октомври тази година са започнати процедури за нарушение до 2, срещу 12 държави членки. Става дума за множество различни нарушения, включително ам, влизането в държавата и е, правото на постоянно пребиваване на членове на семейството на граждани на Европейския съюз. И така нямаме намерение да лежим на стари лаври. Целта ни е да продължим да налагаме строго изискванията, така че действително да има свободно движение в целия Европейски съюз. Що се отнася до правата за участие в изборите в Комуникета на комисията и доклада на Европейския парламент са определени няколко проблеми, включително правото на регистрация на, в списъците и е, липсата на информация за това как точно могат гражданите да гласуват. Започнали са консултации с съответните държави членки. Няколко държави членки заявиха, че ще изменят законодателството. Продължаваме контактите с останалите, за да може да сме сигурни, че ще спазят ангажиментите си поети по европейското право. Също времено, както знаете, направихме предложение 2013 година да бъде Европейска година на гражданите. Това ще ни даде достатъчно възможност да за дадем по-добра информираност за правата на глас. Благодаря. Председателката, благодаря. Можем да продължим дискусията, когато говорим за Европейската година на гражданството. Мисля, че това е важен въпрос. Сега нека да ви припомня, че подаването на изменения има за крайен срок 16 ноември, а в нашата комисия ще гласуваме по този проект доклад на 5 декември. И така, отново крайния срок за изменения 16 е ноември. Нека сега да продължим нататък. Господин Киркоп е тук и вече можем да преминем към обсъждането на начина по който се използват данните от досиетата на пътниците. Както знаете, това е въпрос, който вече беше обсъден на 13 юли. Така че тук искам да ви припомня, че това е едно ново предложение след предложението от 2007 година. И това предложение включва множество различни становища, включително това на Агенцията за основните права. Основните теми, по които работим тук, са свързани с ограниченията в, на целта, за която се използват тези данни и задържането. Давам думата на господин Киркоп, след това на комисията, на съвета ще има време на, за дебат. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди да започна да излагам последната информация, нека да говорим за графика. Нещо, което не сме правили. След едно успешно посещение в Великобритания с цел да се разгледа точно как се обработват данните в връзка с досиетата на пътниците. На 22 ноември ще бъде проведена среща на работната група на докладчиците в Сянка и там ще изслушаме множество експерти, които ще говорят за начина по който работи системата и е, ще говорят за това доколко целесообразно е организирана тя. На 10 януари ще представя доклада. Крайният срок 20, е- за подаване на изменения предлагам да е 20 в януари и след това през февруари да се гласува доклада. Добре добре, от рано да си предвидим нещата, за да не се бърза и да не се работи прибързано. Сега, нека да премина към представянето на нещата по, дос, по същество. Имахме още една възможност да разгледаме тази важна тема. Минаха няколко седмици от повторната ни дискусия от тогава до сега. Имаме вече две, имахме вече две заседания на докладчиците в Сянка – Направихме важни и полезни посещения и срещи. И искам да изложа няколко въпроса, които са от съществено значение за нашата работа. Първо, що се отнася до това дали системата да е централизирана или децентрализирана? Нещата стоят така. За някои централизираната система изглежда добър вариант, но ако се разгледат въпроси като разположението на тази система и като а, разходите за нея, става ясно, че на този етап а, това предложение не е целесообразно. Има обаче насоки в директивата, която, които могат да предоставят същите нива на сигурност, стандарти и защита в цялата европейска територия. Това няма да е централизирана система, но тя ще създаде централизирани стандарти, които ще бъдат прилагани. Според мен това е най-добрият подход. На второ място. Повтарям отново, че тук става дума за система, където обръщаме внимание на сътрудничеството, а не на принудата. Ясно е, че има системи за досият на пътниците, които вече действат. Е, има и такива системи, които предстои да се задействат. Важното е да се създаде система, която е полезна във всички държави членки. И така, сътрудничество, а не принуда. Това е много важен за нас критерий. Вече няколко пъти, госпожа председател, обсъдихме списъка на сериозните международни престъпления и приложното поле, е, което може да бъде покрито в контекста на досиетата на пътниците. Говорихме също за важните въпроси за пропорционалността и необходимостта. Много важно е да се занимаем с въпроса от техническа гледна точка, не да се водят политически войни. Много трудно е обаче да се обоснове необходимостта от тази система, тъй като в Европейския съюз има много големи разлики и държавите членки имат различна традиция. Така че всяка една държава членка набляга на различни аспекти. След това говорихме за условията за съхранението на данните. Това е много важен въпрос. Трябва да се намери някакъв график, който да е да води до ефективна обработка на данните. Данните са много важни и в този доклад смятам, че е важно данните да бъдат обработвани много внимателно и да се гарантират правата на гражданите, що се отнася до тяхната лична информация. Смятам също така, че е много важно да имаме и възможност за преоценка. Тоест да има възможност и изискване за преразглеждане на директивата и корекции там, където е необходимо. Има десетки, ако не стотици, различни пътища през Европейския съюз за други страни. И трябва да се разгледат всички тези пътища – Нека да не забравяме, че не трябва да се струват прекалено много разходи на кой, който и да било. А, независимо от това дали става дума <clears throat> за европейският накоплатец или за вече сериозно натоварената с разходи авиационна промишленост в Европа. Същевременно обаче е, сигурността си струва вложението. И нека да не забравяме е, е, колко голяма част от средствата от цената на един самолетен билет включва летишни такси, е, акциз върху горивата и прочие. Така че добавянето на няколко цента за осигуряване на сигурност реално не представлява твърде голяма тежест. Трябва да има също така възможност за правна защита в случай на грешки при обработката на информацията. Много важно е всяко, всяка една грешка при работата с данните да, бъде, да може да бъде наказвана. Важно е гражданите да могат да имат възможност за правна защита. Разбира се, всички ние имаме различни, различни мнения по въпроса и през следващите няколко седмици се надявам, че с помощта на експертите ще мога да докажа, защо това, което правим, е напълно необходимо. Мисля, че имаме възможност да работим конструктивно и плодотворно и накрая да достигнем до едно добро, приложимо споразумение. Мисля, че европейска система за прехвърляне на данните на пътниците може да се окаже много важен елемент в борбата с международната организирана престъпност и тероризма, нещо, което не трябва да се пренебрегва в настоящите обстоятелства. Също така, нека да не забравяме, че сега при изработването на техническите детайли трябва да има предвид, че целта е действително да се залавят престъпниците, трафикантите на хора, трафикантите на наркотици, педофилите, изнасилвачите. Всички ние добре си даваме сметка, че тези данни се използват от държавите членки и се обменят по двустранни споразумения. Така че, в крайна сметка, не би ли било по-добре да има по-ясни и по твърди правила за това как точно да се прехвърлят тези данни. Мисля, че можем да работим по един начин достоен за доверие и в очите на гражданите, и в очите на превозвачите, и в очите на всички засегнати от този въпрос. Така че уверявам всички, че ще направя всичко възможно да постигнем консенсус по, тази, по възможно най-много елементи на този доклад. Благодаря. Благодаря много за това обобщение. Нека сега да дам думата на представителя на комисията, след това ще дам думата на съвета и след това ще имате възможност да коментирате. Много благодаря, госпожо председател. След като изслушах представянето от страна на докладчика. Мисля, че наистина има много общо между това, което той току-що каза и това, което съдържа нашето предложение. Може би с изключение на въпроса дали директивата трябва да се прилага към вътрешни полети – Нашето виждане на този етап е, че бихме предпочели едно по-постепенно въвеждане на данните от досиетата на пътниците от Европейския съюз, като първо системата се приложи към международните полети. Международни означава от Европейския съюз навън и от други страни към Европейския съюз. Примерно да не обръща внимание на шенгенската роля, т.е това да не играе роля в този контекст. И една конкретна оценка две години след влизане в сила на директивата, която да прецени дали това предложение трябва да бъде разширено и да включва вътрешните полети за Европейския съюз. Смятаме, че мащаба на инвестициите, за да се прилага системата към международните полети, е вече доста голям. Следователно, бихме предпочели на този етап да се подхожда по-постепенно. Искам да се възползвам от тази възможност, макар че това официално не е включено в е, дневния ред, но е свързано с досиетата на пътниците. Все пак да ви кажа няколко думи по преговорите между Европейския съюз и САЩ. Много близко сме до сключване на споразумение с САЩ Текстът ще ви бъде представен по ограничените канали към края на седмицата и до голяма степен е вероятно да се постигне подписване на споразумение следващата седмица. На този етап не мога да ви дам повече информация по тези преговори, но искам да ви информирам, че скоро споразумението ще бъде при вас и тогава ще можем да обсъждаме неговото съдържание. Благодаря ви, госпожо председател. Председателят, аз благодаря. Давам думата на съвета. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин докладчика за това, че ни запозна с графика по по-нататъчната работа по данни от досиетата на пътниците. Мисля, че наближаваме четвъртата година от е, обсъждания по това досие, което всъщност от една страна подчертава до каква степен държавите членки са решени да стигнат до най-доброто решение и от друга страна колко много нерешени въпроси остават, когато обсъждаме как трябва да изглежда тази система и дали да въведем. Държавите членки може би имат е, много ясни виждания по отделни части на досието, но това е може би най- сложното досие, защото непрекъснато възникват въпроси как наистина да се решават някои спешни въпроси, как е, да се разглежда въпроса за пропорционалността, но до сега можем да кажем, че държавите членки много сериозно възнамеряват да стигнат до едно общо разбиране, което наистина е необходимо за да въведем системата. И няма много дискусии дали наистина е необходимо това да се направи. Въпросът е как точно да действа системата по отношение на прагматичното сътрудничество между държавите членки и както докладчика господин Киркоп каза, нещата касаят международен мащаб и разбира се, аз споделям неговото виждане, че всичко това трябва да има един общ набор от стандарти и правила, които са договорени между институциите. Съвсем, съвсем накратко искам да ви разкажа какво правим в момента и как сегашното председателство е насочило вниманието си към сегашния текст. През 12-13 презентации сме минали от заинтересованите страни в работната група Шевал, на която аз съм председател. Заинтересованите страни наистина твърдят, че ако от тази система остане един стабилен модел, този инструмент на Европейския съюз за данни досиетата на пътниците, който се управлява от няколко държави членки, ще бъде много полезен и ще осигури един много ефективен резултат по отношение на борбата с престъпността. Независимо от това, има делегации на държави членки, които наистина смятат, че това може да се направи и тук подкрепяме докладчика, че това трябва да бъде при много строги условия и правила. За нас остава наистина отворен въпрос, наистина ли трябва да се подхожда постепенно. И има делегации, които не споделят виждането на комисията. Как точно трябва да се отговори на въпроса за необходимостта и пропорционалността. Но държавите членки също така подчертават и необходимостта системата да бъде много проста. Ако това е системата, която е, евентуално ще направи сътрудничеството между органите на държавите членки по тромово и по-трудно от процедурна гледна точка, тогава наистина няма да има смисъл да се въвежда. Държавите членки посочиха, че наистина е необходимо тази система да бъде елементарна. И тук идва едно от направените предложения от полското председателство да помислим как може наистина да постигнем целта за необходимост и пропорционалност. И с задоволство мога да кажа, че нашите виждания са много близки до тези на докладчика по отношение на вътрешните за Европейския съюз полети. Наистина трябва да се насочим най-вече към обхвата на данните, които могат да се използват, какви конкретни случаи, така че текста на регламента в крайна сметка да бъде по-прост, отколкото е сега, от гледна точка на изпълнението на тези разпоредби. Един въпрос, който всъщност е, е съвсем ясен и радвам се, че докладчика ще го повдига. Това е въпроса за прегледа и създаването на конкретното място и органи, които ще отговарят за конкретното прилагане. е един комитет от експерти, който крайна сметка ще трябва да изготви или изготвя постоянно доклади за действието, за да се знае какво се случва. Дали това е един стабилен инструмент, дали е наистина този, който може да се смята, че разглежда частта от фундаменталните права. Въпросът, който все още се опитваме да решим и проведохме много разговори в работната група по оценка на Шенген, са разходите. Трябва да бъдем много внимателни по време на финансова криза и трябва да знаем точно какъв ще бъде ефекта от съществуването на съществуването на органи, които работят по досиета на пътниците и какво ще струва това. Аз съм на разположение на евродепутатите. Радвам се, че съм в постоянен контакт с колегите, както и с господин Кирхоп. И разбира се, радвам се, че сте готови да продължите да се действате и на нашето председателство, и на следващото. Председателят, да, смятаме, че ще имаме една обща основа, с която да продължим бързо напред. Имаме е, време за дискусия. Господин Абрехт. Благодаря, госпожо председател. Аз съм малко изненадан от скоростта, с която се действа тук, предвид разликите, които съществуват. Смятам, че е доста смело след запазването на личните данни и критиката, която получихме във връзка с запазването на телекомуникационни данни, също така като се вземе предвид, че има решения на конституционните съдилища в няколко държави членки, за мен е очудващо да се запази използването на такива данни. За мен това е и доста дръско, защото според мен един подобен акт е несъвместим с принципите на заложени в Конституцията на много държави членки, също така и с член 16 от Договора за Европейския съюз. Според мен това е доста смела стъпка, защото правната служба на съвета точно тази критика представи много подробно, а също така и несъответствието с конституционните разпоредби на някои държави членки. И според мен е, още по-смело се действа, защото Агенцията за основните права и е, Европейският орган за защита на личните данни изказаха критика към това, че подобни данни ще бъдат съхранявани 5 години, а това е несъразмерно. До сега няма доказателства за необходимостта от е, запазване на подобни данни за такъв срок. Също така, авиокомпаниите показаха много ясно какви разходи ще трябва да понесат. Луфтханза, към която се обърнат с въпрос, посочи, че предложението, представено от комисията, означава за компанията 200 000 евро разходи на месец. И ако разгледаме предложението на господин Къркоп, се получават суми в размер на милиони и то във време на финансова криза и във време, където се съкръщават по полицейски служители и административни служители, ние си позволяваме една система, която всъщност поражда огромни разходи за потребителите и данакоплатците. Според мен е невероятно, че до сега няма никакви е, доказателства за необходимостта от запаметяване, от запазване на подобни данни, а се действа като че ли е, нищо не е било до момента и аз не разбирам това предложение, поради което не мога да го подкрепя. Искам съвсем ясно да покажа, че съм един от тези, които имаше предвид господин Къркоп, е, че имат много големи съмнения в тази система и които смятат, че трябва фокусът да бъде насочен към друг вид полицейски дейности, а не непрекъснато да се анализира данни за лицата и да се въвежда генерален надзор, като разбира се, трябва всеки сам да докаже, че не е виновен или като Menüwunsch не подлежи на такъв контрол или избира погрешно меню в самолета. Според мен полицейската работа трябва да бъде фокусирана върху по-добър обмен на данни и също така по-добър обмен на данни между компетентните органи на държавите членки. Смятам, че сравняването на данни за пътниците в реално време може да бъде взето предвид. Обаче Запаметяването на подобни данни за незаподозрени лица, за всички европейски граждани и всички е, лица, които изобщо влизат на територията на Европейския съюз за по-дълго време, според мен това е, противоречи на принципите на основните договори и на конституциите на много европейски страни. Благодаря. Благодаря, госпожа Латфорд. Благодаря, госпожо председател. Не мога да кажа, че когато и да била съм била ентусиазирана по отношение на данните от досията на пътниците. На първо място има някои общи съображения, като необходимост и съразмерност. Знаем, че правното служба на съвета също е уведомила държавите членки, съответно и нас, за това какви са предизвикателствата това предложение да съответства с европейското законодателство. На лице е и съображението, че някои от нас не са абсолютно сигурни, че 100% от случаите всички държави членки правят всичко, което могат, за да предотвратят известни за подозрени лица или известни терористи и престъпници, хора, за които има доказателство, че са замесени с такива дейности и все пак влизат в страните не се е проверяват достатъчно наистина съответните списъци и това е за мен е едно сериозно политическо противоречие, каквото има е, в моята страна. Въпросът е, направено ли всичко, е, за да се спрат тези хора, които знаем, че влизат в Европейския съюз? Това е един въпрос и е свързан с всички видове данни, които се събират. Второто основно съображение е наистина притеснението за сигурността на данните – или злоупотребата с тези данни или неразрешен достъп до тях. Така сте, че наистина трябва да мислим за нотификация при достъп до тези данни. Някои от е, добрите неща е, в е, споразумението между Европейския съюз и Австралия за досиетата на пътниците е, че там има много добри разпоредби за сигурността на данните по отношение на влизате в системата, паролите, индивидуализирането им, за да е абсолютно сигурно че данните наистина се опазват. Под, конкретно по данните досията на пътниците, моето основно притеснение винаги е било използването на профилирането. Може би наистина ви звуча като развален грамофон, защото повтарям това от години наистина, но комисията отказва да използва термина профилиране или изготвяне на профил – в своето предложение. Изглежда смята, че този термин се прилага единствено към автоматичното вземане на решения. Например, за спиране достъпа до на дадена страна. Аз не разбирам това под този термин. Това, което аз разбирам е, че така както комисията е включва своя обяснителен меморандум, е използването на данни от досията на пътниците в реално време, за да се извършва проверка по предварително определени критерии за оценка, които показват кой, кои предварително неизвестни лица се нуждаят от по-нататъчно проучване. Това са известните неизвестни за подозрени. Аз винаги съм казвал, че няма такова нещо като неизвестни за подозрени. Или има за подозрени, или няма неизвестни. Тоест, ако ще правите това, нека да посочим точно явлението и да видим какви ще бъдат предпазните мерки. Не смятам, че ще бъде полезно просто да заобикаляме тази тема и да не се изправяме директно срещу нея. Опитваме се да намерим игла в е, купа сено. Опитваме се да определим един стереотип или профил на лицето, което търсим и да приложим това като един поведенчески профил или както и да го наречете в е, прилагането на критерии за оценка, което аз наричам профилиране. И прилагаме този модел към всички пътници на дадена дестинация или на даден полет. В крайна сметка ще стигнем до лица, които се нуждаят от по-нататъчно проучване. Това, което обаче аз искам да съм сигурна, до тук нещата са добре до известна степен. Примерно някои лица да бъдат проучени допълнително. Но това, което аз искам, всякаква следа за тези лица да бъде елиминирана от системата, без каквито и да е остатъци от съмнения, след като бъдат проучени и вече няма съмнения. Хората се смятат за виновни, докато не са доказани, че са невинни, когато говорим за неизвестни заподозрени. Ние трябва да докажем наистина, че те са невинни. Всъщност ние обръщаме тежестта на доказателството по този начин. Но на всички нас ни е известно и съжалявам, че трябва да го спомена, но това означава точно да се открият хора, които са не на подходящото място, в неподходящия момент. Някои, които може да са били виновни, но други да не са били виновни за каквото и да било. Просто защото са отговарили на някакъв профил. Всички знаем докъде може да доведе това. Аз искам да съм сигурна, че нищо неприятно или ужасно може да се случи на хора, които просто са попаднали в профила заради тези данни. До момента, до който наистина комисията не приеме, че това, което наистина се прави е профилиране. И наистина тогава да видим какви уверения ще бъдат включени в системата. Че так, всякакви данни, колкото и да са анонимните, но ако някой бъде обозначен за допълнително проучване, просто защото е седял до друг пътник в самолета или а, от едни и същи агенции са им издадени билетите или дори кредитните карти за самата най съща агенция и те биват свързани, трябва да се направи необходимото да се гарантира, че нищо лошо няма да се случи в бъдеще. Аз такива уверения не съм чула. Защото комисията просто отказва да спомене поименно проблема. Благодаря, госпожа Рамира Лопес. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Ние наистина имаме работа с една много важна тема. Не става дума за полицейско или съдебно сътрудничество при разследването на престъпления. Съществува действително с такова сътрудничество в Европа. По тази причина беше създадена Европол, а също така и Евроюст. Проблемът се състои в следното, че координацията между тях все още показва много слабости, а когато това е така, това намира отражение при разследването по наказателни дела. За тази цел ние трябва да създадем механизъм, който да има за цел да бъде създадена координация, но ние към настоящия момент не знаем дали това изобщо е възможно. Ние не знаем дали това информационно звено ще служи за събиране на данни и въобще какви ще бъдат неговите задачи. По принцип става дума тук за философия на превенцията – ние трябва да си помислим и по това. Не всичко се допуска в името на превенцията на престъпността. Например, незаконно подслушване. Имам предвид, тук също има определени граници. Не всичко е възможно, когато става дума за разследване на престъпления. Например, да се предават данни на пътници на други органи. И ако това е така, това не трябва да се прави с намерение да се водят разследвания срещу конкретни лица и след това да се произнасят присъди срещу тях. Това е нещо като предателство срещу гражданите. И един гражданин бива квалифициран като заподозрян и той носи и доказателствената тежест. Той трябва да докаже, че не носи вина. И е, по този начин той би трябвало да използва целият механизъм от мерки, за да докаже, че е невинен. Ние въведохме механизма на превенция, защото по този начин искахме да създадем възможност тези, които се занимават с анализ на данните, полицейските служители, съдиите, да имат възможност за технически достъп до милиони данни. Това технически, подчертавам, е възможно. Но след като технически е възможно, това означава, че ако ние не установим тук определени граници, то би трябвало все пак да проверим къде са границите на превенцията. Ако, например, пътник в самолет бъде конфронтиран с подобно нещо, той едва ли би приел да плати допълнителна такса, за да докаже, че не е заподозрян или че не е, е виновен. Тук нямаме ясна дефиниция за мерките, например при тежката престъпност. Има доста пропуски в това отношение информационните звена не изпълняват само функции за съхраняване на данните. Те са и разследващи органи и ние трябва да знаем – как формално трябва да бъдат създадени такива органи в държавите членки, но е, това вече е обект на полицейското и съдебното сътрудничество. Какви да бъдат връзките между тези органи, какви е, да бъдат е, отношенията им към опазването на данните, към защитата на данните. Ако, например, се водят полицейски и съдебни разследвания, ясно е какво трябва да направи органът за защита на личните данни. Но в много случаи е, това се оказва на практика неясно, защото липсва ясна дефиниция. Затова ние би трябвало да си помислим много добре какво трябва да се направи. Не е ясно какви санкции съществуват в отделните страни. Санкциите са различни. И е, тук трябва да си помислим какви санкции трябва да въведе всяка отделна държава членка, когато, например, бъдат прекосени нейните граници или когато се излезе извън границите на допустимото съгласно принципите на правовата държава. Ние работим в случая с един извънреден инструмент и за това трябва да си помислим по-подробно как точно да гарантираме неговото приложение. Трябва да се вземат и мерки за сигурност, за да не се превърне този инструмент в механизъм, който изпълнява точно обратното на това, което възнамеряваме. Трябва да си помислим какви да бъдат клаузите за сигурност. Трябва да дефинираме точно приложното поле. Също така, срокът за междинно съхранение на данните, по всичко това трябва да си помислим много подробно, за да получим или по-скоро да постигнем консенсус по този текст текст. Благодаря, господин Гранс Паскал. Благодаря, госпожо председател. Комисията по транспорт в момента също участва тук с становище по споразумението за данните за пътниците. Искам да поразсъждавам гласно в случая. Често се установява, че е имало споразумение между вашата комисия и комисията по транспорт. В този случай няма съмнение, че това е точната комисия, в която трябва да се разглежда тази тема. Тя е много чувствителна, защото е свързана с основни права на човека. И в комисията по транспорт аз ще пледирам това становище да се занимава само с тези теми, е, които се отнасят наистина само до транспорта. Имам предвид това, което ще прави комисията по транспорт, а пък вече по-чувствителните теми да бъдат разгледани във вашата комисия, защото тя е подходящата комисия за това. Някой от изказалите се подчертават, дисквалифицираха възможността за използване на този инструмент. Почти беше казано, че липсва смелост за това. а други посочиха, че е много рисковано изобщо, че комисията предлага тази тема за обсъждане. И аз мисля, че точно в комисията Либе, точно защото темата е много чувствителна, трябва да се използва възможността за постигане на съразмерност между инструментите, защото в крайна сметка тук става дума за борба с тероризма и превенция на други тежки престъпления. И е, въпросът е ключов. Ако ние в тази комисия не успеем да постигнем необходимия баланс, тогава ние няма да можем да постигнем целта към която се стремим. Ако не постигнем този баланс, ще се появят отклонения, но е важно да се посочи, че това предложение идва в точния момент. При борбата с тероризма винаги има чувствителни теми, защото тук става дума за взаимодействие между принципите за превенция и принципите за основните права и свободи. Всички демократични инструменти трябва да бъдат използвани, за да се бор... води ефективна борба с тероризма. Това е ключовият момент, който ние не трябва да забравяме, не трябва да забравяме, че този инструмент трябва да се използва наистина само за борба с тероризма. Бихме имали проблеми, ако нарушим някои граници, например при борбата с тероризма или на тежките престъпления. ще трябва да се установят определени граници, определени принципи, но в дебата всичко е възможно. Аз в настоящия момент искам да кажа, че според мен не е добро намерението да се е, дисквалифицира намерението на комисията да бъде регулирана тази тема. Тероризмът е тема, която се нуждае от това тероризмът не е нещо е, мъртво, не е мъртва материя. Демократичните общества трябва да се защитават срещу него, но с демократични методи, гарантирайки свободата на личността. Трябва да внимаваме да правим много ясна разлика между гаранциите и намеренията за ефективно противодействие на тероризма и тежката престъпност – Имам предвид ефективност от гледна точка на криминалистиката. Ние вървим по правилния път в тази комисия. Ще бъдат внесени естествено изменения. Това, което не е възможно да се направи в комисията по транспорт, ще направим в тази комисия, заедно с колегите. Аз в тази комисия съм само заместник, но тази тема отдавна е обект на мой интерес. Мисля, че трябва да полагаме съвместни усилия, трябва да водим диалог и трябва да бъдем в състояние да намерим правилния баланс между необходимостта от установяване на гаранции и необходимостта да не се нарушават основните права. Демократичните общества изискват от своите държави механизми за самозащита. Благодаря. Благодаря много за становището ви, изложено от гледна точка на Комисията на транспорта. Вижда, че им, виждам, че има много различни гледни точки за необходимостта, пропорционалността и всички останали въпроси, така че нека да дам думата на комисията за коментар и също на съвета, ако представителят на съвета има желание да се изкаже, след това господин Кирков комисията. Благодаря, госпожо председател. Нека да се опитам да отговоря на някои от основните въпроси, повдигнати тук. Що се отнася до позицията на правната служба на съвета, смятаме, че това становище по-скоро е едно контразаконодателно предложение, а не е действително правно становище. Все пак правната служба на съвета предлага да се работи по един начин, който на пръв поглед изглежда а, интересен и добър, а, работата с набелязани полети. Не смятам обаче, че това е полезно. Ще ви кажа защо. Крайна сметка, поради е, да, е, правилата за защита на данните, хората имат право да знаят кои са набелязаните полети. Това означава, че престъпниците лесно могат да избегнат набелязаните маршрути и да използват альтернативни маршрути. Това ще се окаже? В крайна сметка или е, системата ще се приложи в крайна сметка към всички маршрути, или действително е, ще се приложи само към един-два маршрута, за да създаде някакво впечатление, но всъщност е, ще бъде много лесно заобикалено, защото престъпниците ще използват е, други маршрути. Така че смятаме, че това просто няма да доведе до резултати. По разходите. Общата сума може би изглежда голяма, но нека да подчертаем отново, че говорим за 0,10 цента, казва оратора, на билет не мисля, че това ще бъде най-голямото препятствие пред економиката на Европейския съюз за бъдеще. След това, по отношение на сигурността на данните, записах си казаното от баронеса Лътфорд. Нека да я уверя, че правилата за защита на данните във връзка с директивата която с проекто директивата за данните на пътниците са много по-силни от тези в споразумението с Австралия. Що се отнася до оценката на тенденциите – и на несъхранението на данните на пътници, които не погрешно са били заподозряни поради това, че са седяли на съседно място до заподозрян ли са използвали картата на друг заподозрян. Така че и те са били използвани. Т.е. това са фалшивите а, положителни резултати. Ние смятаме, че те трябва да се запазят а, просто за да може да се избегне допускането на подобни грешки в бъдеще. При всички положения приветстваме а, коментарите по този въпрос. И накрая, във връзка с казаното от госпожа Кармен Ромеро. Смятаме, че в предложението има достатъчно ясно упоменаване на санкциите и е, на органите за защита на данните. Можем да ви предоставим по-подробна информация, ако искате такава. Председателката, имаше коментари, направени по време на вашето изказване. Господин Киркъп. Извинявайте, госпожо председател, това е дискусия по моя доклад, който все още не съществува. А, всички тук обсъждат предложението на комисията. В крайна сметка аз съм докладчик, който предстоите първа да изготви доклад. Аз дойдох тук, за да обясня какво възнамерявам да направя и да чуя коментари по своите намерения. И се надявам, че можем от тук нататък да се придържаме именно към това. Ако иска някой да води спорове в комисията, нека да си ги води извън тази зала. Мисля, че не това е нашата цел тук. Доклада на комисията излезе преди доста време, вече сме се придвижили по-напред. Нека да се е, придържаме към работата по същество. Председателката, добре. Знаете всички какъв е, е графикът. Е, господин Кирков ще изготви доклада, ще имаме възможност да подадем изменения. Както става ясно, няма да е лесна работата по този доклад. Има множество различни противоречиви гледни точки мисля, че днес няма как да продължим работата си по тази тема. Изслушахме становището на господин Киркоп, чухме позицията на комисията. Господин Киркоп, госпожо председател, аз не бях приключил своето изказване. Председателката. Бях разбрала, че представителят на съвета няма желание да се изкаже, но виждам, че е, сега дава знак. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Нека да отговори на казаното от господин Киркоп и на неговите предложения. Разбираемо е защо има известни съмнения във връзка с този инструмент. Затова може би е, добре е да се работи с конкретни примери, за да се види точно как ще работи в системата. Аз самият е, наблюдавах изграждането на тази система в Великобритания. Видях първоначалните варианти и видях колко строги са изискванията и колко малки са възможностите за злоупотреба с данните, колко, колко сериозни са ограниченията. Много важен е въпросът за уведомлението за нарушенията на сигурността. И уверявам всички, че ще наложи много по-високи стандарти, отколкото в споразумението с Австралия. И накрая във връзка с казаното от правната служба на съвета. Не е моя работата да тълкувам становището на правната служба, но в крайна сметка предложението на това, на, в това становище беше да се из, по-скоро да се използват а, пълноценно всички останали правни инструменти. Преговорите обаче показаха, че това не е възможно. Няма как да се използват само съществуващите до този момент инструменти за данните на пътниците. И другите инструменти за сътрудничество между силите за сигурност и полицейските органи. Така че това е необходим инструмент. Благодаря много, господин Киркап. Имате думата за заключителни коментари. Извинявам се, че се наложи да се намеси преди е, малко, но нека да уточня няколко неща тук. Благодаря за изказванията на колегите, благодаря и за изказването на колегата от Комисията по транспорта. Тук е много важно предложението на комисията да се разгледа в контекста на обмена на информация, който вече тече е, възоснова на двустранни споразумения в Европа, както и споразуменията с трети страни. Бе споменато споразумението с Австралия, например, и това колко сериозни мерки бяха взети при това споразумение, за да се защити сигурността на данните. И именно тези въпроси ще взема предвид, е, когато изготвя доклада. Благодаря много за коментарите, но се надявам при подобни дискусии колегите да, че, да си да преглеждат подробно е, и а, предложенията на комисията и другите текстове, като споразумението с Австралия, защото само ако работим сериозно ще постигнем добър резултат. Не сме длъжни да работим по тази тема. Ако искаме обаче да проявим едно отговорно отношение към сигурността на гражданите, чрез добре координирано сътрудничество, Смятам, че е необходимо да има споразумение за досиетата на пътниците. Благодаря, благодаря много на представителя на председателството. На този етап изглежда, че въпреки положените от председателството усилия, работата ще завърши при следващото председателство, така ще няма да имат удоволствието да видят е, крайния е, резултат преди да приключат председателството си, но що се отнася до разходите, да, разбирам коментарите, но все пак отделната цена за всеки един пътник е изключително ниска. И смятам, че е много по-важно да се защитят хората, да се защити и техния живот и техните лични данни. Колегите, които изразиха критика днес, я насочиха основно към предложението на комисията – Надявам се, че тази критика не беше е, към моите е, предложения, както вече веднъж се явих. Ще е, работя и по този доклад възможно най-сериозно и конструктивно. Благодаря много. Приключваме с това обсъждането по този доклад. Ако няма предложения за теми по точка разни, Нека да информирам, че ще има изслушване по отношение на приложението на картата, прилагането на картата за основните права на 10 ноември. А следващото ни заседание е на 23 ноември. Благодаря. До скоро.